of the agenda of today. And after this general statement by the Commission will... След което ще се обърне комисията към вносителя на петицията. По-нататък съвсем накратко ще се разгледат останалите аспекти. Така че, господин Родригес Ромеро, имате думата. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de presentar la evaluación. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да говоря днес пред вас за хидроложката ситуация в Испания. Докладът обхваща множество аспекти, които са важни за, във връзка с отделните петиции, които са предмет на нашето внимание днес, така че няма да има нужда да вземам думата по-късно, след като съм я взел сега. В Испания има огромно изоставане по отношение на прилагането на рамковата директива за водите. Европейския съд проведе наказателна... Е, Европейската комисия беше завела наказателна процедура и Европейския съд осъди правителството заради тези пропуски. Е, в последните години се полагат сериозни усилия, но най-важните водни артерии все още изостават. Още повече, че срокът беше 2009 година, предвиден от директивата. Комисията се надява, че Испания ще навакса това изоставане. През декември 2015 година Тези планове се прилагаха от миналия декември до края на месец юли. Също времено. Властите на Канарските острови одобриха всички хидроложки планове до сега, включително и тези, които имат най-голямо закъснение. Би трябвало, колкото се може по-скоро, да имаме резултат. Разбира се, комисията отчита факта, че хидроложките планове на Испания се изготвиха твърде дълго време. Същевременно ние имаме своите препоръки за подобрения. И те са следните. Най-важното при рамковата директива на водите е да се предотврати влушаването на качеството. Ние не виждаме да са определени мерките за гарантиране на добро състояние плановете не дават достатъчно основания да смятаме, че това добро състояние е гарантирано. Нямаме и необходимите механизми за оценка. Проследяването на качеството също е непълно. В някои басейни то изобщо не се прави. А проследяването е много важно, защото ако не се познава качеството на водите, няма как да се предприемат необходимите мерки. Комисията настоява Испания да изготви своя воден регистр, възможно най-скоро. Би трябвало също така концесиите да бъдат преразгледани за да е сигурно, че използваните обеми гарантират доброто качество и опазването на наличния ресурс. Събирането на води трябва да подлежи на контрола на местните власти, които управляват басейните. Също така, използването на водата трябва да се измерва и да се планират ресурсите. Що се отнася до възстановяването на разходите, то рамковата директива предвижда ставка като обем на използваната вода. Това включва и подпочвените води би трябвало по този начин да се насърчава възможно най-ефективното използване на ресурсите. Това са целите и на директивата. Новите инфраструктури, които биха довели до влушаване на водата, например големите язовири, би трябвало да бъдат обосновани чрез изпълнение на целите по рамковата директива винаги трябва да се избират най-добрите екологични решения. Да се гарантира доброто състояние на водната маса. Необходимо е да се опазят и резерватите и специалните зони, които зависят от водата като разбира се, винаги трябва да се вземат решенията, които не са технически най-сложните. В резюме може да се каже, че директивата, рамковата директива за водите се изпълнява непълно в Испания. На първо място трябва да се Изпълня целите на планирането. Особено при развитието на съответната инфраструктура. На второ място, рамковата директива за водите има своите разпоредби за качеството на водите и мерките по изпълнението на доброто качество. Всичко това не виждаме да е включено в достатъчна степен в представените документи. Например, в програмата за мерки четем, че има мерки за напояване, но те по никакъв начин не отговарят на целта за добро качество на водите, е точно обратното понякога. Рамковата директива дава уникалната възможност економическия растеж да се съчетава с опазването на околната среда. Имаме търсене на води, но също така и намаляване на ресурса заради климатичните промени. С особена важност се поставя тогава и въпросът за устойчивостта. През последните месеци между Европейската комисия и Испанското правителство тече оживена кореспонденция. Същевременно комисията призова Испанското правителство да предприеме енергични мерки за изпълнение на рамковата директива чрез хидроложките планове до края на 2015 година. Ако испанското правителство не изпълни своя ангажимент, тогава комисията ще обмисли съответните мерки. Накрая ще кажа, че оценката на комисията доведе до извода, че има някои системни проблеми и те са отразени в петициите, представени днес. Според комисията е необходимо те да бъдат разгледани в контекста на хоризонталните мерки по изпълнението на рамковата директива за водите в Испания. Както казах, необходимо е да гарантираме ефективното използване на ресурсите. Благодаря за вниманието. И сега преминаваме към петицията по точка 5. Благодаря. Благодаря. И аз искам да подчертая, че докато извършваме всичко това днес, т.е. хоризонтално обединяваме всички тези петиции, това означава, че ще има въздействие и върху нас, възпитателно в известен смисъл, защото по този начин ще можем задълбочено да се запознаем с проблема и да ги разгледаме всички аспекти а, изключително задълбочено. Много благодаря за вашето представане. Скоро ще ви дадем думата. А сега а, Мигуел Анио Санчес Перес има думата който е председател на организация във връзка с защита на околната среда. Надявам се, че ще можете да ни представите вашата петиция с PowerPoint. Президента, е, muchas gracias. Добър ден. Всъщност аз съм подготвил PowerPoint презентация с 30 фотоса, ще говоря за реката Тахо, най-голямата на Иберийския полуостров. Тя е много важна за Испания и за Португалия. Всъщност, много от тези фотографии са направени не преди години, а само преди няколко дни. Аз всъщност представям петиция, която за първи път е представена 2011 година от платформата в защита на реките Тахо и Алберче относно вредното за околната среда управление на басейна на река Тахо. Тук са обединени интересите на гражданите и от Испания, и от Португалия, и от най-големия град, който е по поречието на река Тахот. Не става дума за някакъв вторичен проблем – Проблемът на река Тахо е изключително сериозен. Имайте предвид, че е необходимо хидроложките планове да бъдат променени в съответствие с рамковата директива. За четвърти път идваме в комисията по петиции. И отново ви молим за помощ. Това, което ние искаме е справедливост. Вие можете да видите снимките, докато аз говоря. Ето сега виждаме плаш, който е близо до Толедо. Както виждате, тази снимка има много малко общо с тази тук и съответно качеството на водите съвсем не е същото. Ако правителството на Испания ви казва нещо друго, то просто ви лъже. Имаме плановете за този рочен, речен басейн, всичко като че ли изглежда чудесно. Господин Родригес Ромеро говори по същия проблем. Не се вземат мерки обаче за намиране на решение на проблемите. Реката Тахо просто вече не е река, не е същата екосистема. Може би тази река се използва най-вече като заместител на язовирите и по-скоро като място, където се вливат отпадните води. Разбира се, тези води идват от е, разработването на средиземноморската инфраструктура, курортите. Трябва да ви кажа, че преди две седмици река Тахо се оказа и безводна. И като казвам безводна, мога да ви кажа, че се виждаха само тук-таме по някоя локва и нищо друго. в Португалия, в градове като Сантарен, както виждате на тази снимка, се показа дори пясъчното дъно. Не може 80% от водите да се отвеждат а те се отвеждат, след това се смесват с отпадните води на Мадрид и това е резултата. 80% чиста вода не могат да се справят с това, което остават 6 милиона жители след себе си като отпадни води. Защо няма вода от Тахо в Португалия? Защото испанската инфраструктура не позволи да мине нито една капка. Същевременно в Испания се събираше доста голямо количество вода в инфраструктурите, когато в Португалия нямаше нищо. Но така или иначе, погледнете снимките. Както казах, те са направени преди няколко дни, ето тук в Сантарен. Ние бихме искали да дойдете в Испания, да се уверите с очите си какво е състоянието на реката в Толедо, в Аранхуес, да видите качеството и да видите, че всъщност в тази река не е останала вода. Имаме под 20%. Цялата вода се използва за създаване на богатство в други части на страната. Тук имаме и зони, които са по природа 2000. Имаме и приоритетни местообитания, да не говорим за защитените зони по поречието на Тахо. Но всички тези зони сега страдат, както може да се очаква. Страдат рибните видове и други представители на флората и фауната. Опираме отново до хидроложките планове. Много често те се правят в последния момент, на бързо не се изпълнява в пълнота рамковата директива за водите, от което страда и управлението на подпочвените води. Скоро ще приключа, госпожо председател. Имайте предвид, че разбира се, някои от елементите на инфраструктурата са частни. Надяваме се нашата петиция да остане отворена, но дори да не остане отворена, ние ви молим за помощ. Не може да продължава това скандално поведение в Испания и Португалия. В крайна сметка, отвън всичко в Испания изглежда прекрасно, но междувременно е, хидроложкия план за басейна на Тахо не решава никакви проблеми както каза и господин Родригес. В Испания изобщо не може да се говори за изпълнение на рамковата директива, защото изпълнението е лошо. И може би снимките, които ви показвам, са най-доброто доказателство за това. Надяваме се петицията ни да остане отворена. Надяваме се също така река Тахо да може да се използва, може би не да се къпем в нея, защото това вече е невъзможно, но поне да я опазим. За това искаме помощта на Европа и най-вече справедливост. Thank you very much. And now... Благодаря ви. И по този конкретен случай с удоволствие ще дам думата отново на комисията. Muchas gracias. Благодаря ви. Всъщност тези въпроси до някъде онагледяват това, за което говорих в началото. Ние искаме екологичното развитие да се съчетава с економическото, което значи да се опази околната среда. Важно е и да се помогне на тези, които зависят от водата. Комисията умени информация с испанските власти. Всъщност последната информация в момента се разглежда от комисията. Ние не сме завършили своята оценка все още. Целта е да установим дали има сериозно влушаване на екологичното състояние дали има също така опасност за местните местообитания. И дали, ако има влушаване, то е свързано с отвеждането на водите от реката. Това е всичко. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Както знаете, вече сме взели решение в нашата комисия да направим също така и наша проучвателна мисия, за да можем да се уверим сами за себе си какво е положението. Заседанието днес е наистина изключително навременно в този смисъл, за да можем да съберем максимално информация, за да се подготвим за нашата проучвателна мисия. И сега, колеги, имате думата. Госпожа Кабезон пожела първо думата, а след това господин Фалине. Госпожа Фалине. Добър ден. Извинява се ораторката, тъй като са дали думата на друг преди нея. Няма значение. Аз мятах, че първо ще се представят всички петиции и след това ще проведем обсъждането, защото моят коментар беше общ, както се вижда, при тези хидроложки планове не се прави истински анализ. Затова и моето мнение, освен ако не чуя нещо ново при следващите петиции, е, че Отново ние имаме възможност да чуем това, което казва Европейската комисия. Ясно е, че има пропуски в испанските хидроложки планове. А темата е особено деликатна. Представени са множество съображения. Мисля, че темата трябва да остане отворена и да продължим да я обсъждаме, защото не за първи път говорим за тези въпроси в Комисията по петиции. Не за първи път изслушваме и вносителите на тези петиции. Затова аз мисля, че петициите трябва да останат отворени. Нека ви напомня и нещо друго. В края на 2015 година ще бъдат представени новите хидроложки планове. Следователно, ако ние разглеждаме план, който е несъвършен или не изпълнява рамковата директива за водите, то имайте предвид, че този план всъщност изтича като изпълнение във времето до края на годината а ние искаме пропуските да бъдат отстранени, да се вземе сериозно и строго решение. Защото тук е ясно, че се намесват много интереси, темата, както казах, е деликатна и за това трябва да се подходи с отговорност. Благодаря, госпожа Валина. Gracias. No, yo comenzaba diciendo que efectivamente аз всъщност исках да кажа, че след като чухме представителя на комисията и вносителите на петиции, можем да кажем, че всъщност да, темата ни е позната, ние работим по нея още от 2012 година. Вижда се, че положението в Испания не се е променило, даже обратното. Комисията го заяви съвсем ясно. За това моята група реши да посетим басейна на река Тахо. Това много ме радва. Мисля, че едно такова посещение е необходимо и наистина петицията трябва да остане отворена до доклада, който ще последва посещението ни. Ще минем и през Талавера, защото това е особено важно място – има и някои зони по река Ебро, които също трябва да посетим, тъй като те са особено проблемни. Същевременно, както каза и Соледад, ние говорим за реките на собствената си страна. Би трябвало в близко бъдеще испанското правителство да започне да изпълнява своите задължения – но този план изтича до края на годината. Възможните санкции, които Европейския съюз би наложил на Испания, трябва да водят до изпълнение на поетите ангажименти. Ние искаме качествена промяна. Освен това ми се струва, че е добра идея комисията по петиции да състави писмо, в което да се отразят нашите тревоги след чутото от носителите на петициите. Благодаря. Thank you. Mrs. Благодаря, госпожа Аюсо. А след това Беатрисе. Благодаря, госпожо председател. Аз също мислех, че накрая ще проведем общ дебат, защото тук има общ знаменател закъснение в прилагането на рамковата директива за водите в Испания. 2009 година трябваше да са вече изработени хидроложките планове, но тогава нямаше нито един завършен план – Всъщност работата започна едва през февруари 2012 година и до днес вече можем да кажем, че са представени първия кръг от хидроложки планове, които ще бъдат включени и във втория кръг. Но виждаме, че има доста проблеми, които не са решени. Има доста петиции, които те първа ще изслушаме. Те са все по същата тема, както казах, закъснението в изпълнението на рамковата директива. Всъщност 2011 година още не се правеше нищо по изработването на хидроложките планове. Тогава господин Каниете беше в Министерство на екологията – но до 2015 година, края на текущата година, тези планове трябва да са изготвени. Същевременно, като говорим за река Тахо, е, виждаме, че има качествено влушаване на чистотата на водите и до голяма степен това се дължи на закъснението в хидроложкото планиране в Испания. Закъснение, което се дължи до някъде на социалистическото управление. Новият план за Тахо беше одобрен 2014 година. Комисията те първа ще трябва да му направи оценка. Да се види дали Испания е включила всички мерки за втория кръг от планирането – Всъщност, целият набор от петиции, както виждаме, са по една и съща тема. Благодаря. Мисъс Песера. Госпожа Песере. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на представителя на Европейската комисия за яснотата, с която говорим. Същевременно, след казаното от вносителя на петициите, ми се иска наистина да наблегна на факта, че говорим за системен проблем, не за нещо, което възниква споредично и му се намира решение. Тук има сериозен проблем и то не само с рамковата директива за водите, и тази и за птиците, и за местообитанията, принципно не се разбира какво означава да опазим околната среда. Има закъснение, това закъснение е с години, както виждаме, като не се прилагат нито националните, нито европейските норми. Каквото и да е правителството, която и да е държавата, би трябвало да се предприемат мерки. Чрез съда не може да се чака една, две, три години да се предприеме някакво действие, защото щетите са необратими. Ето тези петиции са за най-различни зони на Испания. Четем за лоши практики, които всъщност са посегателство срещу обществено благо. Именно и за това аз бих призовала да оставим тези петиции отворени, да проведем своето посещение на място и да проявим особена решителност. нека настояваме за изпълнение на вече постановените норми. Пак ще кажа, тук не можем да си позволим да чакаме години наред нещо да се направи, тъй като щетите са необратими. Това се отнася и до околната среда, и до живота на хората по тези места – Времето е от ключово значение. Затова за мен няма никакво съмнение, че комисията би трябвало категорично да изисква изпълнението на европейското законодателство. Благодаря. Now, almost everybody почти всички, поне испанските депутати поискаха е, в пълен състав е, думата. Искам да ви уверя, че ние днес ще отделим изключително много време и усилия, за да разгледаме всичките тези различни е, петиции, както госпожа Юса посочи, както и други колеги вече казаха. Наистина това е един общ подход, структурни са проблемите, към които трябва да обърнем внимание, но пък трябва да разглеждаме и всяка една петиция съобразно правилата. Така че е необходимо, независимо дали петиционерите са тук или не, да получат нужното внимание, когато са внесли петиции в комисията. Така че има и други петиции, които ще изслушаме съвсем наскоро. Имам вече дълъг списък. Ако не сте взели думата до сега, много моля, имате възможност и по-късно да се изкажете. А сега, сега ще дам думата на господин Готиерес. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Аз, както вече казах, съм от тези части на Испания, от Алберче, познавам много добре реката Тахо, както и проблемите и закъсненията в изпълнението на рамковата директива за водите. Необходимо е да настояваме директивата да се приложи в своята цялост, да се опази количеството и качеството на водите. Това е проблемът и количеството и качеството. От това, което се предлага, не виждаме обаче конкретни мерки. Е, всъщност всички социални, економически и екологични мерки като че ли вредят, вместо да помагат на речния басейн. Е, за това би трябвало да се направи оценка на качеството на водите в Испания и да се настоява на изпълнение на европейските норми. Имайте предвид, че на някои места дебита на водата беше не 10 метра на секунда, а 0, и нещо метра на секунда. Очевидно е, че това е капацитет и дебит далеч по-нисък от това, което се изисква. Ето защо е необходимо хидроложкия план да се изготви така, че да гарантира и качеството и количеството, а той не го прави. Затова и петицията по комисии и Европейската комисия трябва да настояват. Благодаря и слушахме пет испански колеги. Сега е време да дадем думата и на италианец. Заповядайте, госпожо. Благодаря, благодаря госпожо председател. Разбирам много добре колегите и се присъединявам изцяло към тях. Подкрепям борбата на вносителите на петициите, защото са изминали твърде много години, през които Постоянно а, говорим за подобни неща, а решения не се намират. Това, което беше казано тук, беше много основно. Качеството на водата, количеството на водата, всички тези данни ние ги имаме. Запознати сме с тях. Отдавна констатираме, че има забавяне в прилагането на законодателството, че не се гарантира добро качество на водата, така че екосистемите да могат да се развиват нормално. Не само това, тяхното качество се влушава. Знаем, няма нужда да казвам, водата е основен ресурс така че трябва да се реагира светкавично, за да могат грешките да бъдем поправени. Не можем да толерираме такова забавяне, доколкото можем. Трябва да упражним натиск, за да може политическите решения, които стоят за този модел, да се променят и нещата да се подобрят възможно най-бързо. Също така е важно да оповестим тези неща да привлечем обществеността към участие. Проведохме публично изслушване, но трябва да дадем възможност на гражданите да е, издигнат своя глас, за да ги чуе някой. Защото само благодарение на контрола на гражданите на място ще е възможно да бъдат прилагани европейските разпоредби, респективно директивите. Само така могат да се предприемат конкретни стъпки. Така че е изключително важно хората на място да участват. Имам и други коментари за другите петиции. Темата е изключително важна. Сеньор Мато. Господин Мато. Благодаря, госпожо председател. Вносителят на петицията призова накрая за помощ и за справедливост. За нас е важна справедливостта. Същевременно имайте предвид, че правителството не се самозаблуждава, не е и честно да се каже, че нищо не се е променило в Испания. Всъщност, от 2009 година до сега се казва, че не сме направили нищо, затова и ни обвиняват. Добре, хубаво, че ни обвиняват, но същевременно имайте предвид, че има крайен срок септември 2015 година и все пак доста неща се промениха междувременно, може би не толкова колкото би се искало на вносителя на петициите, но все пак има промяна. Комисията е доста строга, сигурно е права, но ми се струва, че тя по-скоро почива на минали данни и това, което е правила Испания някога, а не това, което се прави сега. Нека ме поправи, ако греша, но така или иначе, това, което чуваме от комисията днес, се основава на предишни данни, а не на новите планове, които вече са представени. За това ще повторя, комисията по-скоро ни говори за миналото. Muchas gracias. Now, sen... Тери Кабрас, благодаря. Тъй като вече бе казано това, което аз исках да кажа в подкрепа на вносителя, се отказвам от предоставената ми дума. Благодаря. В такъв случай, господин Ортасун има думата. Съвсем накратко исках отново да благодаря на вносителите на петиции за тяхното търпение. Ето те отново идват при нас, отново говорят за нарушенията по рамковата директива за водите в Испания. Е, за жалост е, не може да се каже, че този въпрос е, вече е приключен. След това не съм съгласен, че Европейската комисия говори единствено за данните от миналото. Не, тя се позовава и на някои от текущите документи. Госпожо председател, след като дебата тръгне в тази посока, и аз ще кажа, че петициите трябва да останат отворени до приключване на оценката на хидроложките планове и посещение на място на комисиите на комисията по петициите, и като от доста време разглеждаме този проблем и мисля, че нашата комисия трябва да подходи изключително сериозно. Нашата група настоява петициите да останат отворени и, както казах, да направим посещението на място. Благодаря. And that is exactly... И наистина нашата комисия точно това възнамерява да предприеме. Сега давам отново думата на вносителите на петицията. А, също така бих желала да направя нещо необичайно. Искам да поканя и комисията след това накратко да отговори на въпросите, зададени от господин Мато и а, други. Заповядайте. Е, президента. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, това, което аз показах, става днес – не говорим за някакви данни от миналото. Обръщам се и към господин Мато. Проблемът на Тахо не е проблем на закъснение на изпълнението. Това е структурен проблем, защото вместо испанското законодателство да се адаптира съгласно рамковата директива и да се прилагат европейските норми, по-скоро се прави обратното. Тахо е обречена в настоящия си вид. И в момента се прави преразглеждане на хидроложките планове, но това едва ли ще послужи за каквото и да било. Самият аз съм готов да седна с вас и да обсъдя тези планове страница по страница. Така ще видите, че всъщност целта на плановете е река Тахо да бъде обречена до живот. Тъй да се каже. Аз имам предвид хидроложкия план за Тахо от 2014 година и накрая ми позволете да кажа следното. Докато в Испания се работеше по хидроложкия план, се направиха още някои промени. С допълнителни укази и меморандум за разбирателство между различните автономни общности. Целта беше да може да се отведе по-голямо количество вода, с което дебитът се сведе до минимум. Имайте предвид, че Тахо е единствената река на Иберийския полуостров, чийто дебит не отговаря на екологичните норми нито в Толедо, нито на други места – не отговаря дори и на законовите норми в държавата. Това, което ви показах, не е ситуация до преди 3 или 5 години, а само от преди няколко дни. Няма промяна. Плановете за река Тахо наистина я обричат. Благодаря. Thank you. Благодаря. А сега Родригес Ромеро, ако желаете, имате думата за отговор. Благодаря ви. Благодаря, че ми давате тази възможност. Исках да се спра на два въпроса. На първо място времето, е, което се обхваща в нашия анализ. Комисията се е водила от изпълнението на рамковата директива за водите и другите директиви за околната среда. Нека ви напомня, че има 4 заведени дела срещу Испания по директивата за водите. Те са свързани с стотици малки и големи агломерации в Испания. Най-вече нарушението е в липсата на планове за управление, като става дума за хиляди защитени зони. Ние настояваме екологичните норми да бъдат изпълнени. Рамковата директива за водите, както посочих пък от друга страна, при нея имаме голямо закъснение в изпълнението, но те първа комисията ще представи заключенията си след оценката на представените в края на миналата година хидроложки планове. Както казах, между комисията и Испания тече обмен на информация. Той продължава и в момента. Може би не всички проблеми ще намерят своето решение във втория кръг от планове, точно защото времето е твърде малко за това. Но ние очакваме испанското правителство да представи убедителен план, в който да виждаме мерки за подобрение. Всъщност преди няколко седмици се проведе срещата на Националния съвет за водите. Беше издаден и указ за подобрение на качеството на водите в Испания. Сега ще очакваме резултатите. Очевидно се предприемат някакви мерки, да се надяваме, че те ще бъдат включени в убедителни планове. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Благодаря ви много. Мисля, че сме е, готови да вземем решение по всичко това. Предлагам следното. Да запазим отворена петицията, разбира се. Да проведем посещението с цел проучване на място януари, февруари следващата година в Испания, за да е, проверим на място как стоят нещата, за да се подготвим Необходимо е вероятно да поканим отново комисията, за да ни запознае с актуализирана информация относно най-новите факти и оценки, които те извършват. Може би съвместно с представители на испанските власти, за да можем да бъдем добре подготвени, за да проведем нашето проучване на място. По-нататък, ако има нещо, което комисията би желала да ни предостави в писмен вид, ако разполагате и когато разполагате с нова информация, това се отнася и за испанските органи, разбира се, когато и искате да актуализирате информацията, моля, предете ние на комисията. Ние ще бъдем изключително благодарни да получим тази допълнителна информация от ваша страна. Можем ли да се обединим около такова предложение? Чудесно. В такъв случай приключваме по тази точка и като общо заключение мога да кажа, че тази петиция, както и следващите, които разискваме днес, е, какво трябва да направим е, е, като хора, които живеем на планетата. Разбира се, да не експлуатираме ресурсите, а да ги ползваме. Сега продължаваме към шеста точка от е, е дневния ред 0938 черта 2012 година, от, е, е, внесена от Матилд Фонтен от името на Координационен център срещу преливанията от едно речно корито в друго относно хидроложки план за басейна на река Ебро което би нарушило редица директиви в областта. Носителят тук е тук. И а, за мен е удоволствие да ви дам думата на вас, а, господин Матил Фонтен от това, тази асоциация. Сеньорас и сеньорас евродепутата. Уважаеми евродепутати, добър ден и благодарим за вашето внимание. Ние представляваме гражданите от делтата на река Ебро. Нашето движение, е социално и всеобхватно, съществува вече 30 години. Опитваме се да убедим различните правителства на Испания, че живеем на уникално място, което обаче е много крехко, а екологичното му значение е огромно. Това е устието на река Ебро. За нас е много важно управлението да съчетава ползването на водите е, за селското стопанство и за града и необходимостта да се опазят различните екосистеми в делтата. Делтата е с размер 320 квадратни километра. Населяват се от 60 000 души. Това е третата най-голяма делта в Средиземноморието след Камарк във Франция и делтата на река Нил. Това е влажна зона с огромно значение, защитена от всякакви международни норми. Обявена е за зона по Рамсарската конвенция, специална защитена зона, територия от значение за общността по Натура 2000, а от 2013 година е биосферен резерват. На 9 юли 2013 година платформата в защита на Ебро за първи път говори пред вашата комисия, когато испанското правителство готвеше опустошителния хидроложки план. Той предвиждаше засаждане на 450 000 хектара култури на 40 нови азовира, нещо, което би унищожило делтата на Ебро. Тогава помолихме Комисията по петиции да предприеме действие в защита на тези екосистеми. Помолихме ви да направите нещо, да не ни изоставяте. На 28 февруари 2014 година испанското правителство одобри без каквито и да било изменения водния план за басейна на Ебро всички подробности, представени от нас пред вашата комисия. На 10 ноември 2014 година, след одобряването на закона, се обърнахме към Европейската комисия и подадохме сигнал за нарушение на рамковата директива за водите, местообитанията и птиците. На 2 декември 2014 година се върнахме повторно при вас – и ви съобщихме, че въпреки изискванията на Европейската комисия, Испанското правителство не проявява никакво желание да направи реални промени в текста на водния план или да обърне внимание на препоръките на комисията. На 13 май 2015 година получихме писмен отговор от Европейската комисия – който се казваше, че водният план вече се преразглежда и испанското правителство е обещало да се съобрази с препоръките, така че след един месец жалбата ни ще бъде оставена без разглеждане. Ние представихме множество документи и предприехме необходимите стъпки, за да предотвратим това оставяне без разглеждане. Днес можем да кажем със сигурност, че одобряването на новия хидроложки план предвижда не предвижда всъщност никакви изменения по отношение на тези 450 хиляди водолюбиви култури или 40-те нови азовира, Няма изменения и за екологичните ресурси по делтата на Ебро, което означава, че уникалната и защитена делта на Ебро няма да разполага с най-необходимите основни ресурси за поддържане на екосистемата. Бъдещето на делтата е застрашено. Уважаеми евродепутати, благодарим ви, че за трети път ни давате възможност да говорим пред вас. Молим ви да не ни изоставяте. Нека не приключва разглеждането на нашата петиция, нека остане отворена, защото ние, тези 60 000 граждани, сме безпомощни. Имаме нужда от помощта ви. Трябва да се направи всичко възможно, испанското правителство да бъде приканено да изпълни задълженията си пред Европейския съюз и съгласно рамковата директива за водите. Умолявам ви да призовете испанското правителство sino simplemente да спре разхищението на публични средства. Трябва да се изпълнят нормите и указанията на европейските институции. Освен това, ви молим да изпратите делегация до делтата на Ебро, за да се уверите на място в последиците от възможния воден план, одобрен миналата година. Новата редакция вече е представена, но, както казах, няма никакви проблем, промени. А испанското правителство желая да започне изпълнението на новия план към края на текущата година. Накрая ние подкрепаме издружението на гражданите от териториите на ЕБРЕ. Благодаря за дадените ни възможности и внимание. Благодаря. Благодаря ви също така и вашето търпение. Вече идвате за трети път е, в нашата комисия. Сега, е, пряко искам да ви кажа, че е, поручването, което възнамеряваме да проведем, ще бъде в началото на следващата година. Още не е определен конкрет точната дата, но вероятно през месец февруари ще се проведе това посещение, ще се подготвим и ще дойдем на място. Благодаря за вашето търпение. Обръщам се към комисията по конкретния случай. Вие вече ни запознахте с актуалното положение в хоризонтален план на всички тези петиции. Но по конкретната, сигурна съм, че имате нещо полезно, което можете да добавите. Sí, muchas gracias. Благодаря. Всъщност, темите в тази петиция отново могат да се обобщят като структурни проблеми, свързани с изпълнението на рамковата директива за водите. Виждаме, че има непълноти в хидроложкия план. И след като има такива непълноти, няма как да се говори за екологични цели или мерки за тяхното изпълнение. Същевременно в Испания се работи по екологичните ресурси, но те не отговарят на директивата. Не отговарят и на нуждите на защитените зони, които зависят от водите на река Ебро. Комисията, освен това, е запозната с различни инфраструктурни проекти, които обаче не са достатъчно добре обосновани в контекста на директивата. Само преди няколко седмици комисията е, заведе дело е, за нарушение, свързано с територия която е част от речния басейн на Ебро. Решението трябва да се има предвид при бъдещия хидроложки план. Ние не виждаме обаче да са определени екологични цели, да са изпълнени плановете за управление на речните басейни не се познава достатъчно добре и екологичното състояние на реката. С всички тези празноти е ясно, че няма как да се говори за добро планиране. Както казах и при началното си изказване, тази жаба се вписва в хоризонталните мерки на Комисията за по-добро изпълнение на директивата – пак ще уверя вносителите на петиции и Комисията по петиции в Европейския парламент, че всъщност решението за оставяне без разглеждане е свързано по-скоро с административна ефективност. В никакъв случай това не означава, че не се вземат под внимание елементите, изложени в жалбата те се имат предвид от комисията в нейните мерки за по-добро изпълнение на директивата от страна на Испания. Благодаря. Сега членовете на комисията имат думата. Господин Марте. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, като изслушах носителката на петиция, нямаше как да не се сетя за една друга петиция за реката Тахо. Самият аз съм притеснен. Доколкото разбирам, този проект с тези 450 хиляди хектара трябва да започне да се изпълнява от есента. Но не е направена оценка за възможните отрицателни последици. Разбира се, бих искал петицията да остане отворена. Бих искал също така да знам какви ще са последиците за флората и фауната и какво ще направи Европейската комисия, испанското правителство да не предприема нищо преди да се знаят последиците. Сайосо? Госпожа Юсо. Благодаря. Вносителката на петиции говори за плана за Ебро от 2012 година. Всъщност платформата за защита на Евро се бори за опазване на целия басейн на Ебро, не само за делтата би трябвало във втория кръг от планове да се намерят решения на изложените проблеми. Ето в петицията четем, че 2012 година е бил прият план, който наистина би имал изключително отрицателни последици. Но имайте предвид, че Испания има 20 и пет хидрографски басейна. И бихме могли да се върнем на някои от предходните мерки. Терика Брас. Gracias, президента. Господин Терика Брас, благодаря, госпожо председател. Вече сме почти 2016 година и това, което чуваме е много тревожно, защото не виждаме никаква промяна и това не е успокоително. Проблемът е много сериозен. Комисията казва не са ясни, целите не са ясни, мерките няма връзка с предложените мерки. Това отвеждане на води не е достатъчно добре обосновано, не може да се планира. Добре е, като не може да се планира как да се вземат решения. Това, което казва комисията е много сериозно. Би трябвало да се разгледат всички тези проблеми, защото наистина опираме до структурно несъответствие. И когато има структурен проблем, е ясно, че той ще се повтаря отново и отново, докато не се направи корена промяна. Доста лош опит трупаме вече години наред. Следователно няма как да кажем, хайде да бъдем добри, да проявим вяра и надежда, не. Не може да се затвори тази страница, за да започне нещо още по-абсурдно. Затова мисля, че петицията не само трябва да остане отворена. Като остане отворена, сигурно пак ще говорим по нея след няколко години. Не, ние трябва да настояваме испанското правителство да предприеме необходимите мерки. Благодаря. And that concludes my... С това се изчерпа и списъка ми с желащи да вземат думата. Обедена съм, че ако отново мога да се обърна към носителя, мога да кажа следното. Вие слушахте вече някои от депутатите, които изказаха своето мнение. Давам ви думата обратно на вас. Желаете ли отново думата, госпожа Матилде Фонтен? Ще отговоря на госпожа Аюсо. Наистина ние говорихме за хидроложкия план от 2014 година, но говорихме и за хидроложкия план от преди. Говорихме и за прегледа на хидроложкия план. Преглед, който не доведе до нищо ново в сравнение с одобреното мината година. Същевременно времено Имаме срок за представяне на оспорвания до 30 юни. Очевидно ние ще го направим. Но, въпреки заявеното, пак ще кажа, не бяха направени никакви изменения. Това, което се представи като нова редакция, е същото, което имахме и миналата година. За това продължаваме да се борим. Иначе ще имаме тези 450 000 хектара. Те пак са включени в новата редакция. Нищо не е променено. Всичко е същото. И ние точно от това се оплакваме. Thank you very much. And now I would... Благодаря много. Сега предлагам следното по тази петиция. Нека тя да остане отворена. Колегите изказаха подобно становище. Обръщам се към комисията и към представителите на испанските органи. Вие сте тук, представители от последното представителство. Много моля, подгответе се да се срещнете с нас и да ни предоставите най-актуалната информация, с която разполагате, преди да предприемем посещението на делегацията следващата година. Така че много ви моля, ако ви поканим, участвайте лично в срещата и както винаги предоставяйте най най-актуалната информация на секретарията, за да може да се подготвим. На този етап това можем да предприемам. Правилно ли е, разбирам колегите? Можем ли да продължим по този начин, по който предлагам? Да, благодаря. Следващата точка, седма, това са дейности, които причиняват пресъхването на река Харама до Мадрид – и рискуват да навредят на защитаните зони в близост. Това е петиция с номер 0804 от 2006 година. Това е стара, както виждате, петиция. Вносителят е тук, Мигуел Ангес Санчес Перес. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е петиция от името на колектив граждани. Тя е още от 2006 година всъщност, сигурно вече ви се струва доста остаряла, но всъщност проблемите, както виждаме, са проблеми на не само на тази, но и на други реки. Малко по-рано говорихме за Тахо. От из... прилагането на новия план 2014 година нямаме някакви е, съществени разлики. Няма какво повече да кажа, всъщност ние имаме същите проблеми като тези с река Ебро, с Кастрил, проблемите на Балеарските острови. Разбира се, ние сме най-обикновени граждани, искаме да се радваме на своите реки, но виждаме, че има много сериозни опасности, много важни проблеми. През септември и август 2006 година Река Харама пресъхна. Километри по средното течение бяха обезводнени. Това се случи в общността Мадрид и се дължеше на лошото управление. И публично предприятие за общността на Мадрид, което отговаря за управлението на водите. Всъщност пресушаването се дължеше на различни причини, освобождаване на недостатъчно количество вода от язовира Елвадо и язовира Ел Атасар. Имаме данните от Хидроложката конфедерация на Тахо, съгласно коите канала Изабел е отпуснал половината от тези 104 литра на секунда от язовир Елвадо. В същото време имайте предвид, че язовира от Ел Атасар не осигури дори минимума. В Харама се стигна до дебит от 0 литра на секунда. Ясно е, че това пресъхване се отрази на защитените зони, например зоната от обществен интерес, която се нарича Куенка де Лос Харама и Хенарес. Отрази се и на водните и крайбрежни екосистеми. Тази зона от обществен интерес обхваща територии по реките Харама и Хенарес. – 65 км от Рио Харама, 6,4 км от тях са по реката Лосоя. има и най-различни по-малки притоци и потоци. Трябва да имате предвид, че имаме 18 типа местообитания по приложение 1 на директивата за местообитанията. Три от тях са с приоритетно значение. Освен това имаме много ценни представители на фауната, защитени видове, от тях 153 защитени видове птици. Всичките са добре познати, но речната система беше сериозно заплашена. Имаме все по-голямо влушаване на качеството. в тази зона от обществено значение също имахме много сериозно влушаване. Както вече казах, имаме все по-голям брой местообитания и защитени зони, които са застрашени като административните власти, които са компетентни в този случай, не предприемат необходимите мерки за опазване на екологичния ресурс. При реките Харама и Хаура имаме наистина много сериозен проблем с опазване на видовете. И накрая трябва да кажа, че когато една река с характеристиките на Харама, например, или Тахо, когато остане без вода и когато не се приложат никакви мерки за задържане на нейните води, се стига до много сериозни проблеми. В Испания разполагаме с информация за тези водни обеми. Не, че няма информация, но не се прави нищо. Това, което казваме с жабата си е, че когато на една река се отнемат водите, страда цялата екосистема. Благодаря. No. Благодаря. Отново се обръщам към комисията, представителя господин Родригес Ромеро. Е, благодаря, че е, все още поддържате добрия дух на работата ни. Имате думата. Благодаря. Това е още един пример, който показва, че е много важно да да има екологични норми, които гарантират доброто качество и опазването на защитените видове, видове, които зависят от водата. В началото на заседанието аз казах, че Испания е получила препоръката от комисията да адаптира своите норми за да опази водозависимите екосистеми. Същевременно ние не разполагаме с достатъчна информация, за да направим пълна оценка, но със сигурност можем да кажем, че не са ни представени мерки, които да гарантират опазването. Ето защо Смятаме, че това е структурен проблем, който трябва да намери своето решение за всички речни басейни. Thank you very much. Благодаря. Може би няма да повярвате, но има 10 депутати и испанци в момента в залата, но никой от тях не е поискал думата по този въпрос. А сега виждам, че някой желая думата. Госпожа Валини и след това госпожа Аюсо. Няма микрофон. Eh, pediría mm, o sugeriría que quizás fuese interesante que. Бих казала, че би било добре да се състави доклад от комисията, който да изисква правителството на Мадрид да вземе отношение за това, което се прави в рамките на общността Мадрид и по-конкретно предприятието канал Исабел II. Thank you, Mrs. Благодаря, госпожа Юсо. Voy a ser breve И аз ще бъда кратка. Вносителят на петицията казва, че отвеждането на водите чрез канал Исабел II не гарантира екологичния баланс. Същевременно имайте предвид, че това вече е предвидено 2014 година. За това трябва да знаете, че Испания така или иначе е суха страна. Речните басейни, разбира се, зависят от местното управление, но то не е нещо просто. Обикновено плановете се одобряват, след това се прави преразглеждане, но трябва най-вече да се види дали ще се изпълнят екологичните норми до есента на текущата година. That concludes uh, the speakers on my... С това приключват записалите се оратори в моя списък. Никой друг не желая думата по този въпрос. What I think that we could... Мисля, че можем да предприемем следното. Това е много стара петиция от 2006 година. Комисията не сочи нарушение на общностното право, ако съм права в заключенията си. И няма много какво да предприемем. Какво можем да предприемем всъщност? можем да се свържем с а, общността в Мадрид, с а, молба да получим актуализирана информация и след това да решим как да подходим, да можем да преценим какво е извършено и какво не по въпроса. Дали колегите ще предложат нещо по-различно от моето предложение? Exactly. Nobody else wants to say anything. Никой не желае да вземе отношение по този въпрос и предложението, което аз правя, това значи ли, че се обединяваме около него? Добре. Тогава това и ще направим. А господин Мато? Yo no tengo inconveniente ninguno. Que... Всъщност, струва ми се, че трябва да се водим от това, което са правомощия на нашата комисия. Не знам дали можем да се обърнем към местното управление и да поискаме от тях в Мадрид да ни кажат какво прави предприятието канал Исабела II и така нататък. Не знам дали е в правомощието на нашата комисия да го направим. Струва ми се, че ние не можем да поставяме изисквания ей така пред когото и да било. Не казвам, разбира се, че не трябва да изискваме никаква информация, точно обратното, но нека се придържаме към правомощията на Комисията по петиции. Яр? Господин Яр. Vielleicht war auch das äh, Stillschweigen der Kollegen darin begründet, dass eine gewisse Ratlosigkeit. Може би мълчанието на колегите е свързано с това, че наистина не се сещат какво трябва да направим. Както каза нашата председателка от страна на комисията няма някакви сигнали, че има нарушаване на законодателството. Освен това, петицията е доста стара, така че така спонтанно бих препоръчал вносителите на петицията да влязат в по-сериозна връзка с местните власти, след като куца прилагането. А иначе бих предложил да приключим петицията, като посъветваме вносителите да се обърнат към местните власти – а ако има нещо ново, разбира се, че вносителите отново могат да се обърнат към нас. Това не е забранено. Аз самия се колеба и мисля на глас. От една страна комисията казва, че няма нарушаване на европейското законодателство, от друга страна вносителите са изключително недоволни, но това говори, че куца им комуникацията между местните власти и вносителите. А колкото до въпроса какво можем да направим от Брюксел по въпро... просто не виждам. Вързани са ни ръцете в момента. Сега ще видим нашата председателка какъв компромис ще измисли. Okay, so the, exactly you're right. Да, прав сте. В крайна сметка трябва да се е, вземе решение. Естествено, че не кметството може да реши дали има нарушение на общностно право или не. Това е ролята на комисията в тази област, така че този мисъл необходимо да се извърши дейността в съответствие с съответните представители на власт. Затова решавам е, да ви дам думата най-напред на вас, преди да продължим. Благодаря, може би трябва да внеса едно пояснение – Правомощията при управлението в Испания са правомощия на държавата. Държавата е поела ангажимента да изпълнява рамковата директива за водите, така че да не възникват проблемите, които вече описахме. Не става дума за това да обсъждаме някакви вътрешни проблеми. Ние просто говорим за едно огромно предприятие, което прави каквото си искат. Същото се отнася и до реката Тахо. Би трябвало при хидроложките и хидроморфоложките характеристики, залегнали в плана, да се имат предвид целите по рамковата директива – крайна сметка природните ресурси трябва да се опазят, иначе Испания наистина страда от големи суши и точно за това трябва много да пазим реките си. За това и трябва природните ресурси да подлежат на специален режим а Европейската комисия би трябвало да отправи много препоръки, защото големите реки, от които защ... зависят защитените екосистеми, всъщност пресъхват. И пак ще кажа, управлението в този случай на реката Харама е лошо управление. Това е управлението на общността Мадрид – Всъщност голяма част от водите и от Тахо се отвеждат към вътрешността на страната. Затова трябва веднъж за винаги да въведем ред в управлението на реките на Испания. Трябва да се осигури вода за всички. Thank you. Okay. Благодаря. Добре. Сега мисля, че е, е, трябва да приключим разискванията, защото времето времето напредва. Предлагам следното. Нека да изпратим писмо на испанските власти с въпрос дали е, екологичните цели са постигнати по този въпрос и по този начин ще можем да получим пълно актуализирана информация относно обстановката и съответно органите, които отговарят за това, ще бъдат е, е, в фокуса на нашето внимание. Съгласни ли сте с моето предложение, ако няма друго? Отлично. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Петиция номер 0748 от 2007 година за а, водния проект река Кастрил, Гранада Андалусия. Също така ще разгледаме петиция 1391 от 2007 година относно а, неблагоприятното въздействие на дейностите, предвидени да се извършат по река Кастрил. Вносителят е тук. Мигел Анхес Ортис Лопес. Имате думата, господина. Eh, Благодаря, госпожо председател. Река Кастрила е мака река, но тя е много важна от екологична гледна точка. Много е важна и за крайбрежните територии. За това искам да се изкажа от името на гражданите, граждани на Европейския съюз, които често се оказват безсилни пред собствените си правителства. Тези правителства всъщност са замаяни от сладките песни на капитала. Те не обръщат внимание на нашите нужди. Е, не се и замислят, че обществото изисква да се отговори на тези нужди. Не мислят за бъдещето, когато се унищожава един пейзаж на стотици години или се унищожава една екосистема, то това значи край на част от нашия живот. Затова отново ви молим за помощ. Трябва да се избегне екологичната катастрофа, която предполага отвеждането на вода от река Кастрил. Не за първи път се обръщаме към Европейския парламент, за да защитим тази река. Имаме спорната чест това да е стара битка, още през 1512 година се е искало да бъдат отведени водите от басейна на Кастрил в горната част на Гладалкивир към земите на Сегура в тогавашното кралство Мурсия. По-късно пак е направено подобно, подобен опит. Подновява се 26-та година. Да не говорим, че започва проект 86-та година, който да е за мащабната инфраструктура за оранжери и игрища за гол в курортите в Испания. Целта на този проект от 86-та година е да се уловят водите от изворите на Рио Кастрил до река Гвардал, разположени в периметъра на природния парк Сиера де Кастрил – по това време ние се обърнахме пред Европейския парламент. Това беше петицията ни от 1994 година. След това 2002 имаше нов опит за отвеждане на води, този път от средната част от течението на реката. Пак се обърнахме към комисията по петиции, в резултат на което испанското правителство замрази проекта но 2007 година ние отново подадохме жалба, защото този път е, първо правителството излезе с краски указ за сушата. И така заобиколи изискванията за достъп на гражданите до информация и участието в проектите от този тип, съгласно рамковата директива за водите. Днес сме тук, за да защитим петицията си, да заклеймим този проект и да успорим докладите, които са представени от Испанското правителство, за да обосноват нуждата от отвеждането на води. Тези доклади не отговарят на истината. Предвидените строителни работи са не само ненужни, те са и незаконни. няма никакви основания за тях. Ние сме представили и своите доказателства за това. Направено е проучване на университета в Гранада, което потвърждава нашите изводи. Всъщност, Върховният съд на Испания обяви за нищожен този указ за сушата. Но испанското правителство не само, че не се съобрази с решението, реши да използва разпоредба от закона за отпадните води вместо това но имайте предвид, че закона за твърдите отпадъци и замърсените почви, използван от испанското правителство, няма нищо общо с проекта, за който говорим. За това Върховният съд се обърна с въпрос пред Конституционния съд. Последния наложи преустановяване на проекта до произнасяне – Затова ние ви призоваваме да оттеглите всякакво възможно финансиране и да изискате от Испанското правителство да изпълни окончателното решение на Върховния съд на Испания, да върне земите на законните им собственици, да отстрани причинените екологични щети и да приложи европейските директиви за водите и околната среда. Ако това е невъзможно, молим да оставите петицията отворена до произнасянето на Конституционния съд. Също така трябва да се има предвид, че беше съставен доклад – който е критичен към действията на Испания. Ние искаме да се обърне внимание на река Кастрил и накрая, ако ми позволите, искам да кажа още веднъж благодаря, като се извинявам, ако съм пресрочил. Thank you very much. Благодаря ви. Вие толкова път сте изпътували, така че наистина бихме се желали да можем да ви предоставим по-дълго време за изказване. Но благодаря, че дойдохте и че споделихте с нас вашия опит относно положението до реката. И какво означава проекта за е, жителите? Сега давам отново думата на комисията. Ако сте изморен, със сигурност някои от моите асистенти ще могат да ви донесат кафе. Просто кажете. Благодаря. И тази петиция е свързана с природните ресурси, нещо за което говорих – в първоначалното си изказване. Както знаем, вносителят на петицията е на мнение, че цитирания проект влушава състоянието на реката Кастрил. Представени са официални документи на испанските власти, направен е анализ на тези документи. Комисията все още прави своята оценка. Но така или иначе е хубаво, че испанските съдилища вече са се заели с този въпрос. Всъщност именно Националния съд е първата инстанция, на която се изпълнява общностното право. За това и ще очакваме с надежда решенията. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Точно тази беше информацията, която исках да получа. Благодаря, че ни я предоставихте. Сега вече колегите имат думата ако желая да вземат е, е, отношение, госпожа Аюсо. Благодаря. Както вече казах, имаме 25 басейна, 12 се управляват от местните власти, 13 от държавната администрация. В този случай това е компетенцията на властите на Андалусия. 2005 година беше издаден указ за сушата. Тогавашното управление на автономната общност реши по спешност да се изпълни този проект, но на по-късен етап имаше отказ от него. Така или иначе, строителните работи бяха започнали. И разбира се, това е разхищение на публични средства. Но в крайна сметка беше решено от съда, че не са изпълнени необходимите изисквания. В крайна сметка за да се изпълни решението на Върховния съд и тук носителят на петицията е прав, трябваше наистина проектът да бъде замразен. Но разбира се, в този случай комисията трябва да получи техническа информация от испанските власти. Комисията каза, че е получила проучване, но не знам дали разполага с техническата информация. Валина. Госпожа Валина. Си. Благодаря. Мисля, че вносителят на петицията е прав. Но се puede juzgar una petición y una denuncia. Останалите вносители също са прави. Не може да се решава дали едни изисквания са изпълнени или не, в зависимост от политическото управление на съответния район. Ние искаме да се изпълняват директивите, за да се опази околната среда. Това е нашето наследство. Това е нашата отговорност. Както Европейската комисия посочи обаче, все още няма достатъчно информация. Това се казва при всички петиции, обаче системен проблем, структурен проблем, липса на информация. Ето защо аз мисля, че петицията трябва да остане отворена. До произнасянето на Конституционния съд. Тогава и комисията ще може да даде своя отговор. Mrs. Cabezón. Госпожа Кабесон. Señora Presidenta, bueno, yo quiero... Благодаря. Както каза и госпожа Гаина, ние трябва да искаме да се запази устойчивостта на околната среда. Няма значение кой е на власт. В този случай това са правомощия на местната власт, която управлява реката Гладалкивир. Автономната област Андалусия. Но да не навлизаме в тези подробности. Пак ще кажа, проблемът е същностен. Комисията е дала своя отговор през 2011 година. В този отговор обръща внимание на липсата на информация и на неготовност на плановете. Пак няма смисъл да повтарям всичко. Имаме същия проблем, както и при първата петиция – но този въпрос сега се разглежда от съда. На ме ми се струва, че би трябвало да поискаме от управлението на Андалусия повече информация. Ако не, да се обърнем към държавата Испания. Меси Марта? Господин, Мартан. Е, Благодаря. Не е необходимо да бъдеш специалист, за да разбереш катастрофалното положение. Доста сенчести зони има по това досие. И ще трябва да изчакаме решението на Конституционния съд. Бих искал петицията да остане отворена. Същевременно ние разглеждаме вече цяла поредица от такива петиции, свързани с Испания. Ясно е, че това е национален проблем и той не е свързан само с сушата. Изобщо нека се запитаме каква е ролята на комисията, как може да помогне Европа, нека имаме едно по-глобално виждане. Защото тези въпроси имат своето економическо изражение. Иначе, ако само разчитаме на НПО, нищо няма да се промени. Европа трябва да поеме отговорността си. Сега господин Ортес Лопес има думата. Благодаря ви. Няма време наистина. Благодаря, че ми давате думата. Струва ми се, че автономното управление на Гладалкивир трябва да следва ангажиментите на държавно ниво. Освен това, Предстои втория кръг от планове. Ние вече се бяхме произнесли, казахме, че се нарушава Европейската директива. Освен това, университета Гранада изготви своето проучване. То показва колко уязвима екологично е, е реката Кастрил. Имаме много сериозен проблем. Затова и петицията трябва да остане отворена. Като пак ще кажа, необходимо е комисията ни да посети Испания, за да си състави ясно мнение за проблема. Благодаря много за поканата. Много мило от ваша страна. Уверявам ви, че в началото на следващата година, когато е, организираме нашето посещение, няма да можем да стигнем до Гранада. Много е далече и сложно от чисто гледна точка е, географско разположение на мястото, но, но вие можете да поканите някои от испанските колеги, така че те могат сами да дойдат лично да се уверят или също така депутати от други страна, страни може да се използва европейската мобилност и да пътуват, за да могат с очите си да видят за какво става дума. Но искам да ви уведя, че комисията по петиции ще продължи да следи развитието на нещата и след като се произнесе съда, до тогава предлагам петицията да остане отворена до излизане решение на съда, за да можем да проследим нещата. Освен това, мога да добавя, бихме могли да напишем писмо, както госпожа Валина предложи, на властите в Андалусия, за да е, знаят, че е, комисията по петиции следи развитието на нещата. Това може би е добро предложение и също така да имаме представител на испанските власти. Уверявам ви, че този въпрос ще бъде разглеждан много внимателно и много сериозно и ще го следим продължим, докато излезе решението на съда. А комисията като пазител на договорите съм убедена, че също ще проследи развитието на нещата. Много моля, предоставяйте ни пълна информация по случая. Съгласни ли сте? Да, благодаря. Преминаваме към следващата точка. Закъсняваме спрямо графика, но следващата петиция е също и испанска, разбира се, от името на е, Сдружение във връзка с е, Хидрологическия план Алто Гладиана, петиция 1957 от 2012 година. Вносителят не е тук, но ще бъде представен от Мариано Веласко Лисано. The floor is yours. Имате думата. And try to limit... И много ви моля, ограничете изказването си максимум до 5 минути. Muchísimas gracias, señora presidenta. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря, че ни изслушвате. Аз представлявам Мариано Веласко. Това е петиция относно управлението на хидроложкия план на Алто Гладиана. Както разбирате от този следобед, в Испания имаме сериозен проблем с управлението на водите и изпълнението на рамковата директива – за водите. Някои проблеми са типични за нашите басейни, други за Средиземноморието, свързани с замърсяването. Всъщност големият проблем е, че плановете за речния басейн не предлагат никакви решения. Рамковата директива за водите не може да бъде изпълнена, ако не се направи корена промяна в управлението на водите. Каквито и планове да се пишат за нашите речни басейни, нищо няма да се промени. Реката Гладиана е много специфична, тя не извира от планина, всъщност Уникална е по рода си в Европа, точно защото не извира от планина, а от водоносен хоризонт 23. Тази река е под множество защити, защото е изключително красива. Имаме зоните по природа 2000, биосферен резерват – защитени зони. Пак ще кажа, освен това, реката е много специфична с това, че извира всъщност от подпочвения слой. Но реката има голям проблем и това е нейното използване. Ето, погледнете снимките. Отгоре виждате тези от 50 те година, направени от американец, отдолу тези от миналата година. Тази река зависи от дъждовната вода, подпочвените води, но 30 000 хектара са пресушени през последните 30 години и от снимката това се вижда много ясно. Разбира се какво се случва с реката. Същевременно този проблем не намира своето решение в плановете за речния басейн. В първата колона виждате водите, с които разполагаме в подпочвения слой в момента. А правата за напояване са във втората колонка. С други думи, правата са два пъти, в някои пъти три пъти повече от това, което е предвидено. Ето на някои места виждате пет пъти повече от това, което се предлага от водоносния хоризонт. За това става дума. Имаме повече права на ползване на водите, отколкото може да ни даде природата. Първата колона, освен това, имайте предвид е с раздути цифри. Това са данни, които всъщност са завишени те са взети от период, когато имаме много по-голяма влажност от обичайната. Това са стойности от 2009 година. Но ако включим реалните стойности, ще видите, че съотношението е наистина скандално. Правата за ползване за напояване са много по-големи от това, което водоносния хоризонт може да даде. Затова ще ви напомня и първоначалната снимка. Ето тази река, река Гладиана. Тук я виждате през 2009 година. Тук виждаме плаката Къпането забранено. Но това, както може да се установи, стърчи по средата на напълно суха зона, защото там вече няма вода, в която да се къпете. В тази зона имаме и кладенци, но бройката на тези кладенци не може да се контролира в нейната цялост. Някои говорят за 60-70 хиляди кладенци, но ние не можем да ги контролираме, от тук не можем да контролираме и количеството вода. И още нещо за реката Гладиана – замърсяването. Водите се използват в селското стопанство и от тук имаме дифузно замърсяване. Зоните в червено са замърсените зони. Това са селско-стопанските земи. А в зелено са зоните застрашени от замърсяване. Ето тук виждате дифузното замърсяване. Thank you very much. Thank you. Много благодаря. Сега отново се обръщам към комисията. Господин Родригес Ромеро, заповядайте. Muchas gracias. Благодаря. Тук всъщност Вносителят на петицията осъжда разпускането на управляващия консорциум на специалния план за Алто Гладиана. В отговора си, даден от, на 2014 година, казваме, че това не е нарушение, защото държавите членки имат свободата да изберат мерките за изпълнение на екологичните цели, както намерят за добре. Въпреки това, ние сме притеснени за управлението на водоносния хоризонт на речния басейн Гладиана. Тези тревоги вече са изразявани и преди пред вашата комисия. Всички елементи по петицията са ни добре познати. Те са и част от хоризонталния анализ, който извършваме, анализ на изпълнението на рамковата директива от страна на Испания. Също времено обменяме информация с испанското правителство точно за басейна Гладиана и защитените зони. Получихме доста подробна информация за експлоатацията, за наличните ресурси, това за което говори вносителката на петицията. Също така обръщаме внимание на контрола на подпочвените води. Много важна тема – Тя е включена и в списъка ни от теми, които ще проследим. Ние вече сме уведомили испанското правителство, че трябва да въведе необходимия контрол и да уведоми концесионерите за реално наличните ресурси. Както чухме от носителката на петицията, наистина дадените концесии отразяват стойности много по-високи от реално наличните ресурси. Thank you very... Много благодаря. Благодаря за това, че се изказахте така а, кратко и целенасочено в отговор на вносителя госпожа Айос. Благодаря още веднъж, госпожо председател. Мисля, че нашата комисия трябва да се премести в Испания, като се има предвид колко петиции идват от моята страна. Вносителката представи една катастрофална ситуация Нещо, което ми е познато много добре, защото аз живея наблизо. Имайте предвид, че не винаги говори лоши неща за правителството, мога да кажа, че то вече беше започнало да предприема някои мерки за кладенците и използването на вода за напояване. Помня, че в Кастила Ламанче говорихме точно за водомерите и използването на водите, но данните в тези колонки наистина са взети от период на повече валежи, а имайте предвид, че самата зона трябва да се запази. Тя е много красива но там се отглежда и царевица, а за отглеждането на царевица трябва много вода. Всичко това са различни фактори, но петицията всъщност не е свързана с тези проблеми, а с разпускането на управляващия консорциум на специалния план за Алто Гладиана. Разпускането на консорциума е решение взето с мнозинство. Това разпускане не е свързано непременно с хидроложкия план. Самия консорциум няма компетентност за целия речен басейн. И именно за това, тъй като тази петиция се отнася до разпускането на управляващия консорциум, ние трябва да приключим нейното разглеждане. Тя няма как да остане отворена. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много духа, на който вие започнахте относно прехвърлянето на комисията по петиции да работи в Испания, ами че кой би възразил на това? Наистина би било прекрасно да видим слънцето, една промяна спрямо Брюксел. Някой друг желали думата? Не никой такъв случай отново давам думата на вносителя съвсем накратко. Бихте ли се спрели на въпроса, свързан с приложното поле, първоначалната петиция, онова, което всъщност отбеляза и госпожа Айосо? Най-новата информация по въпроса, както и вашето експозе, не е в обхвата на първоначалната петиция. Е, благодаря ви. Наистина тази петиция е свързана с специалния план за Алто Гладиана, но ние смятахме, че консорциума е един от инструментите – и ние се надявахме, че той ще управлява специалния план за Алто Гладиана. Но знаете, че Испания в последно време преживя големи економически трудности и ние останахме всъщност без инструмента, чрез който да решим проблема. Отнема ни се инструмента, чрез който да се внесе ред. Но, както вече казах, данните, които ви представих, са данни от 2009 година до 2010 година, когато имахме много добра година с много валежи сега годината е различна, няма толкова валежи, а проблемите си остават. Проблемът все още е на лице. Благодаря. Сега разбирам от колегите по този случай, че първоначалният обхват на петицията вече не е така а, точен и имаме също така и предложение за затваряне на тази петиция, за приключването. Можем да направим това, като съответно изпратим актуално писмо от, от страна на комисията до органите и винаги е възможно да се заведе нова петиция с разширено поле на действие. Можем ли да предприемем такава стъпка? Господин Мартен. Votre proposition euh, est Интересно предложение, но мисля, че ще имаме всъщностен проблем в този случай. По-скоро пред испанските власти ударението трябва да падне върху екологичните последици. Иначе съм съгласен с вашето предложение. Благодаря. Да, благодаря ви. Значи в такъв случай ще направим следното. Ще направим писмо, е, в което е, да представим въпроса обстойно и ще приключим петициите. Ако проблемите обаче останат, винаги може да се внесе нова петиция с разширен обхват. Ще подходим по този въпрос, по този начин. Благодаря. И така преминаваме към 10 точка. Това е петиция 0459 от 2011 година относно водите на река Тахо и отклоняването им към река Сегура посредством тръбопровод. Вносителят не е тук, така че ще дам направо думата на комисията. Ако сте все още в залата и ако не мислите, че имате нужда от почивка, имате думата. Muchas gracias. Благодаря съвсем накратко. ще ви помоля да имате предвид съобщението на комисията от мината година по тази петиция. Е, проектът, за който става дума в петицията, не е включен в хидроложкия план за Сигура. Очевидно, правителството се отказало от него, така че ние не можем да установим нарушение. Благодаря. Съобразно информацията, която, с която разполага комисията, проектът е преустановен. Изпратено е съответно съобщение на носителя рано тази година с искане за коментар от негова страна, но не се е получил отговор от носителя в секретарията, така че предлагам да приключим тази петиция. Съгласни ли сте? Отлично. И сега вече продължаваме напред към 11 точка, съобразно графика ни, петиция 0921 черта 2014 година срещу хидрологичния план за Балеарските острови. Вносителят е тук. Много се радвам, че Мария Йохения Прияторула е тук сред нас. Заповядайте думата отново. Имате вече по друга тема. Muchísimas gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Наистина малко започваме да ви досаждаме с темата за водата в Испания, но имаме много речни басейни, много големи проблеми. Колегите от Балеарските острови ме помолиха да обясня проблема, както и при другите речни басейни става дума за свръхексплуатация и замърсяване. хидроложките планове не дават решения на наличните проблеми. Балярските острови наистина имат този проблем с свръхексплуатацията. Освен това, не забравяйте, че ние говорим за острови, от което проблемът става още по-обострен. Казах вече, имаме свръх експлуатация, от което страдат и подпочвените води. Те се използват над капацитета им, затова променят и своят свят в оранжево, в червено. Това е най-вече в южната част на острова. експлуатацията е на 150%, тъй да се каже. И същевременно не виждаме да има наистина някакъв контрол или да се следи за отпусканото количество вода. Да не говорим за новото прокопаване на кладенци. Имаме 60 000 кладенци на острова Майорка това е на съвсем малка територия. И освен това, режима за нови кладенци е доста хлабав. Не се следи и за разстоянието между различните кладенци, което води до все повече кладенци, все по-близо един до друг. Това са проблемите. Някои от тези кладенци са до 70 метра дълбочина. Има още един проблем и то е състоянието на водите, замърсяването на Балярските острови. Трябва да ви кажа, че имаме стойности, които са наистина абсурдни. Фосфати, които стигат до 200 мг на литър. Какво означава това? Това означава, че водите са силно замърсени. В тях има нитрати заради начина на използване и количеството на нитрати всъщност е такова, каквото е в селско-стопанските територии. Още един проблем, свързан с водната експлоатация, тези води стават все по-солени. Подпочвените води стават солени. Как можем да решим проблема с замърсяването? Имаше такива намерения, имахме петиция, свързана с кодекс за добри практики, който да е задължителен. Но така или иначе този кодекс не влезе в сила. Аз мога да ви покажа снимки, от тях се вижда ясно проблема с замърсяването. Ето тук виждаме една пещера. Това е в южната част на остров Майорка. Това, което виждате в жълто е жълтата вода, като водата е сладка. но вътре влязоха спелеолози и установиха, че всъщност има огромен слой мръсотия от органичен и друг характер. И разбира се, всичко това е в ущърп на обществото. След това проучванията на пещерата продължиха и се установи, че наистина има огромно замърсяване. Но планът за речния басейн не ни дава никакво решение. Ето тук виждате графика, която показва покачването на солното съдържание. Много чувствително покачване – водите, за които говоря, стават все по-солени. Това ни показват данните за последните 10 години. И сега господин Родригес Ромеро има думата отново и тъй като секретарията не са получили писмено съобщение по петицията, тя е относително нова, така че напълно зависим от вашето изказване сега. Заповядайте. Sí, muchas gracias. Eh, благодаря. Отново говорим за структурни проблеми на Испания. Необходимостта да се подобри и увеличи контрола, да се вземат мерки, които да спрат свръх експлуатацията на водоносния хоризонт. Има и проблеми по замърсяването на същия водоносен хоризонт. Анализът на хидроложките планове показва, че много от тези проблеми не са разрешени. Затова и комисията е разтревожена от новия план за Балярските острови, представен наскоро. Както вече казах, много е важно да се контролира извличането на води. Концесиите трябва да се дават тогава, когато има наличен ресурс. Необходимо е да се гарантира доброто състояние. Всичко друго не отговаря на рамковата директива за водите. Необходимо е следователно да се вземат мерки да сме сигурни, че това, което се използва, не надвишава възможностите на водоносния хоризонт. Както казах и в началото, тук може да се използва и ценовата политика – дори и тогава, когато водите се използват за селско-стопански цели. Би трябвало управлението на речните басейни да отговаря на наличния ресурс, да се гарантира доброто управление и планиране. Ето защо комисията обръща специално внимание на тези теми в двустранните си контакти с испанските е, органи. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря, госпожа Валина. Благодаря. Всъщност, Виждаме, че в плана има доста нередности и затова петицията трябва да остане отворена. Ще изчакаме доклада. Thank you. Много благодаря. Не виждам някой да възразява на това предложение. И аз самата щях да направя подобно предложение. Петицията е нова, нека да остане отворена. А, Комисията, Европейската комисия очевидно проявява загриженост и известно притеснение относно Балиарските острови, значи необходимо е да предвидим конкретни мерки, за да поддържаме екосистемите. Петицията остава отворена, очакваме конкретна информация от комисията. Госпожа Йос, извинявайте, не ви видях. Съвсем накратко. би трябвало да се обърне внимание на темата на петицията, защото тук темата на петицията е, че не е зачетено гражданското участие. Всъщност става дума за нещо друго. Ето така, два пъти се предоставя публична информация, но ако петицията на два пъти казва не е предоставена обществена информация, а всъщност става дума за друг проблем, то няма как да се работи. Имахме подобно, подобен проблем и с Алта Гладиана. Да ви напомня и за техническите доклади за отвеждането на води от